Vamos a empezar la votación. Por favor, tomen asiento. Моля, заемете местата си и ме изслушайте поне веднъж, казва председателката. И така. Имате ли всички картите си за гласуване? И сега да започнем. Bueno, vamos a votar el informe de... Сега да гласуваме по доклада на госпожа Грелие. Ще говорите ли или направо да преминем към гласуването? Добре. Отлично, направо към гласуването. Госпожа Невеш. Първото изменение е моето, второто господин Каполя Сантос. Те са почти идентични и так това ще ускори работата ни и ще бъдат слети. Една малка поправка, която се е необходима. Вместо в 6а, параграф 2, на 1 октомври 2010 да се промене, промени на 31 декември 12. 93968. Тук също трябва да се внесат поправки. Вместо 1 октомври 2010, значи да гласи 20, 31 декември 2012. 93968 на тези три места. Това се отнася и за двете изменения 3 и 4. И предлагаме те да се бъдат слети в едно. Така че да гласуваме само веднъж по слятото изменение. Ами добре, да бяхте го казали тези сутрин, защото сега разширявате обхвата на изменението. Да, така или иначе, подлагам го на гласуване. Някой, ако възразява, да каже. Иначе гласуваме по смисъла, който току-що описахте. Устно изменен и устно изменено гласуваме по слятото с изменение трето и четвърто. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 13 против 10 за. Отиваме към изменение 1. Гласувайте. Докладчик. Край на гласуването. Приема се. 19 за. Следващото на госпожа Хътън. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 против 9 за. Да, господин Ромева. Какво става? Устно изменение бе внесено от нашата група за изменение 6.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 Така поне ми казва машината. Кой е свръх броя къде? Отново ще прегласуваме да видим дали някой не е направил грешка или имаше, защото Седмо изменение. Гласувайте. <laughs> Да, машината също не е идеална. Не искам да намеквам, че има нечестност гласуването. Ето резултатите. Отхвърля се. 9 за 14 против. 8. Хъчтън. Който е за. Против. Край на гласуването. Отхвърля се. 8 за 14 против. 9, Пак господин Хъчтън. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8 за, 14 против. Десето на господин Галахер. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8 на 14. 11 пак на господин Галахер. Гласувайте. Край на гласуването. Единодушно се приема господин Галахер и на госпожа Ловин. Изменение второ. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 4 за 17 против, Един въздържал се. И така. Отваряме сега законодателно изменение. При край на гласуването. 17 за, 4 против, 1 въздържал се. Сега поставям на гласуване проекто законодателната резолюция. Гласувайте. При край на гласуването 18 за, 4 против. Чудесно. И за да приключихме този точка от дневния ред, поздравявам докладчика още веднъж. Сега точка разни. Някой има ли да повдигне нещо, да предложи? Щом няма. Минаваме към заседанието на координаторите. Моля, дами и господа, ред в залата да има. Ред, ако обичате. Възражение към решенията. Препоръки от изготвени от координаторите. Ще ги получите в писмена форма. И последна точка от дневния ред, датата на идващото, идващото заседание. Брюксел, 15-16 март. Моля всеки, всички, които не са координатори, да напуснат залата. Апелира председателка.